които а, трябва да бъдат спазени, ако Турция иска да влезе в Европейския съюз. Ако тя ги спази, да влезе, но ако не ги спазва, няма да влезе. Сега трябва да разработим механизми, за да се спазват правата на хората и основните човешки права в трети страни. Благодаря. Отново, вероятно, трябва да се извиня, че произнесох неправилно е, името на госпожа Родригес. Сега пристъпваме към процедурата на спонтанни изказвания. Ще дам думата на всички, които са заявили с желание. Само, че трябва да се изказвате само по една минута. Поздравление на Кати Пири за чудесния доклад за Турция. Има драматичен отказ от демокрация в Турция. 10 000 са затворените хора без обвинение. Има заплаха за пресата. Аз бях в Истанбул. Присъствах на процес на един немски журналист, той въпреки това не може да се върне, да напусне страната. Това въжи и за турски журналисти. Тома Сайбър и журналистите от Такешпига и ЦДФ, те не могат да си вършат работата. Виждаме до каква степен Турция ограничава медийната свобода. За това е важно да прекъснем преговорите, не окончателно да ги спрем обаче, защото искаме да подкрепим демократичните сили в Турция и опозицията. Те са проевропейски. Госпожа always Stood... Аз е, винаги съм се застъпвала за правата на човека и демокрацията в Турция още от началото на мандата. Много е тъжно да се види какво колко се влуши положението през последните няколко години. Да, това замразяване е болезнено, защото аз също имам редовен контакт с гражданското общество. Знам, че турските граждани жадуват демокрация и права на човека. Но за жалост виждаме, че се посяга на правата на журналисти, правозащитници, адвокати, ЛГБТ и Всичко това е наистина затрудняващо ползотворния диалог. Ето, аз мога да спомена журналист, с който работих заедно по един проект на Human Rights Watch, който наскоро беше пуснат на свобода. Но всъщност този случай показва, че Турция запушва устите на всички, които настояват за свободите да не говорим за стотиците кюрди по света, прекъсва председателят. Много ви моля, следващия оратор, господин Мавридес. Благодаря, господин председател. Какво е днес Турция? Един отворен затвор масово нарушение на човешките права, абсолютна липса на правова държава, нарушение на международното право, а политиката на Европейския съюз, за съжаление, се влияе от економически интереси и политически щения на някои страни. Примерно, задълженията на Турция по отношение на Европейския съюз и те никога не си изпълниха обещаното по отнош... за Кипър. Това създава и антиевропейски настроения. Ако искаме да ни вярват, трябва да накараме Турция да си спазва ангажиментите, да има и ембарго върху въоръженията. Абсолютно осъждам факта, че има хора, които се обявяват за подобни политики. Е- Госпожа Миранда, благодаря. Ердоган на практика разруши демократичните институции на Турция. Неговият режим се характеризира с репресии, посягане срещу опозицията – Видяхме какво се направи срещу ХДП и неговия председател. През декември ние посетихме страната заедно с колегата Будил и други колеги и е, видяхме, че трябва да се настоява за замразяване, не временно преустановяване. Да, Европа е необходимо да продължи да води диалога, защото идват и местни избори. Турция трябва да бъде наблюдавана и трябва да й се помага, а не да бъде оставена сама в ръцете на диктатора. Знаем, че 150 хиляди държавни служители в Турция бяха уволнени, множество медии бяха закрити, имаше уволнени и депутати. Прекъсва председателя, времето ви изтече колегата Калигиотис. Благодаря. Турция продължава да нарушава човешките права и ограничава свободата на индивида продължава да окупира територия на държава членка на Европейския съюз. Това не е много добра предпоставка за добри отношения с Турция, след като Турция не желая да спазва поети споразумения, не отказва да признае Република Кипър. Популисти говорят за прекратяване на преговорите но, колеги, гласувайте против актуализирането на споразумението, защото то нарушава, то не взема предвид нашите ценности. Турция първо трябва да приеме нашите стандарти. Турция трябва да уважи изключителната економическа зона в Кипър и да спазва международните резолюции. Grazie Presidente, quella qui in foto. Благодаря, господин председател. на снимка от 8 ноември. Стачка на жените, които настояват политически активист, който е хвърлен в затворите от 20 години в Турция, да бъде освободен. Аз лично се присъединих към опитите да наблюдаваме процеса срещу водача на кюрди, кюрдската партия там, но не ни дадоха възможност да направим това. Срещнах се и с а, негови защитници, които са в гладна стачка. Следващият оратор – дори географски Турция не принадлежи към Европа. Тя и не се стреми да прегърне нашите ценности. Дискриминира срещу различните младсинства. Правителството на Ердоган е свързано с уволненията на учителите, преследвания на правозащитници, които са непрекъснати. Ще спомена и проблема Кипър – Турция е агресивна и към Гърция, що се отнася до прилежащите води. Не се изпълнява морското право, финансират се терористи. Следователно ние настояваме за незабавно преустановяване на преговорния процес. Необходимо е да се наложат санкции срещу Турция. Освен това, Турция трябва да преустанови своите претенции спрямо Гърция. Няма място за Турция на преговорната маса и ако не изпълни изискванията, няма място за нея и в Европа. И сега заключителни думи, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми Ма, госпожо министър, благодаря на депутатите за техните забележки и изказвания. Ние всички сме загрижени за състоянието на отношенията ни с Турция. Комисията предложи и съвета одобри и се съгласи, че повече е, глави не могат да бъдат отваряни и затваряни. Процесът на преговори е в застой. за да се започнат до е, да се допочнат разговори за актуализиране на споразумението, аз мятам, че това може да се случи независимо от мнението на други колеги тук в залата. Турция е член на съвета на Европа и е кандидат член за европейско членство. Трябва да помогнем на Анкара да се справи с проблематичните въпроси, които засягат съседни и други европейски държави. Ние ще продължим да подпомагаме Турция и ще мислим за пакета за присъединяване. Тези в Турция, които смятат, че демократичното общество започва с отчетност, тях трябва да подкрепим. Благодаря. Съветът. Госпожа Шиот, благодаря, уважаеми господа депутати. Благодаря ви за толкова полезния дебат и слушах много внимателно вашите становища. Отбелязвам си, че ние оценяваме ред въпроси по един и същи начин. Добре ще е този конструктивен диалог да продължи. Съветът, мога да ви уверя, ще продължи да наблюдава случващото се в Турция съвсем наблизо. Ще си отбележим и всичко, което вие казахте днес. В края на тази седмица ще има среща на върха за съвета за отношения между Европейския съюз и Турция и там ще имаме възможност да си дадем равносметка за тези взаимоотношения, а и също да повториме нашите е, гледища за бъдещето на нашето сътрудничество ще предадем на нашите турски партньори и ясното послание, че спешно и ефективно трябва да бъдат решени нерешените проблеми, които вие коментирате във вашия доклад и които се идентифицират и от съвета и комисията. Също така аз съм убедена, че и едната и другата страна имат какво да спечелят от един интензивен диалог – Председателството заедно с страните членки и комисията ще продължи да полага максимални усилия за е, постигане на напредък в това отношение. Благодаря на Европейския парламент за неговия принос. Благодаря на усилията на докладчика госпожа Кати Пири за предоставената е, изчерпателна картина на случващото се в Турция. Тази е, страна е важна и в по-широкия политически процес. Затова е важно да имаме и демократични дискусии в интерес и на Турция, и на Европейския съюз. Отново благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо министър. Сега давам думата на госпожа докладчика Кати Пири. Благодаря, господин председател, господин комисар. Уважаеми колеги, първо наистина съм съгласна, както каза и съвета, всички канали за комуникация с Турция трябва да останат отворени, но каналът присъединяване вече става абсурден. Казвате, отбелязваме си и ще продължим да следим. Много се радвам на заключенията в петък се радвам също така, че е, когато се срещнете с президента, ще говорите и за права на човека. Но се обръщам към съвета, за да обясня, че трябва да се запитаме как да работим с правозащитниците в Турция, дали не трябват повече средства. Наистина се надявам съвета да излезе с една по-прецизна стратегия от тези до сега. В тази зала мисля, че само петима колеги не искаха да има последици за присъединителния процес. Искам да обясня ясно. Необходимо е да спрем да говорим с президента Ердоган за присъединяване на Турция, защото това вече звучи абсурдно но имаше и някои колеги от крайната десница и от НП, които искат да отидат и по-далеч, не само да се спрат преговори, но и да се отнеме на Турция статута на страна кандидатка. Много съм очудена. 10 години ние имаме докладчик за Турция от НП, който никога не е предлагал подобна инициатива. Ако наистина ви притесняват правата на човека, се присъединете към мнозинството в парламента, поискайте преустановяване на преговорния процес. Надявам се, че в бъдеще ще има подобрение в Турция и би трябвало наистина да използваме за това преустановяването на преговорите. Благодаря, колеги. С това приключваме дебата. Гласуването предстои утре. Сега искам да кажа, че вчера председателя обяви тълкуването на член 171, параграф 1, точка Б от правилника на парламента, както е предложен от Комисията по конституционни въпроси. Ако няма възражения в рамките на 24 часа, тълкуването се смята за одобрено съгласно член 226. И следващото съобщение е във връзка с препоръките за решения, представени от комисия ЕКОН, да няма възражения по делегираните актове обявени при откриването на вчерашното заседание. Няма възражение в рамките на 24 часа. Следователно, съгласно член 105 и параграф 6, препоръките се одобряват и ще бъдат оповестени с одобрените текстове от утре, сряда 13 март. Сега преминаваме към следващата точка, колеги изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно извънредната ситуация във Венесуела. Доколкото разбирам, господин комисарят ще замести върховния представител. Заповядайте. Благодаря. Приветстваме фактът, факта, че парламентът не изпуска от поглед какво се случва в Венецуела. Много е важно да използваме всички инструменти, за да окоръжим демократично и мирно решение в Венецуела, което да бъде постигнато чрез свободни и надежни президентски избори. Последния път, когато говорихме за Венецуела, беше през януари. Тогава имаше ескалация на напрежението и имаше влушаване на условията на живот. Венецуелците, които напускат страната, техния брой се увеличава непрекъснато. Според данни от на ОНЕ, 2,5 милиона венецуел, венецуелци напускат, са напуснали страната и ако кризата продължи, се очаква този брой да нарасне на 5 милиона. Няма ток в големи части на страната. Това влошава стандарта на живот, снабдяването с вода и медицински грижи. Тази криза има политически и предизвиква политически и институционални проблеми. Това е удар срещу демокрацията, институциите и основните човешки права. Решението трябва да е политическо, както и демократично. То трябва да е мирно и да проистича от Венецуела. Политическите затворници трябва да бъдат освободени и компетенциите и властта на Народното събрание трябва да бъдат възстановени, защото Народното събрание е единствения демократично избран орган в страната. Ние също така много пъти сме се изказвали в полза на имунитет за всички депутати и Хуан Гуайдо, президента – те трябва да могат да изпълняват своя политически мандат без страх от сплашване или отмъщение. Ние отхвърляме решаване на ситуацията чрез насилие. Едно военно решение ще, ще означава повече човешки страдания. В същото време важно е да избегнем увеличаването на напрежението в страната. Сплашването на гражданското общество и законотворците трябва да се преустанови. Единственият начин за края на кризата е да се оставят хората в Венецуела да изразят своята воля в президентски избори, които да са включващи и прозрачни. По този начин Европейския съюз създаде контактна група за Венецуела. Целта на тази група е да създаде условията за политическия процес, който да води до честни и свободни президентски избори. Контактната група е задала времеви график, за да ви се види дали може да се дадат гаранции за надежността на изборния процес – надзорният орган на изборите трябва да бъде информиран и да започне да работи с изборната комисия. Трябва да има актуализиран списък за изборите и всички политически групи трябва да могат да участват в изборите на равни начала, както трябва да бъдат освободени и политическите затворници. Трябва да има и политически наблюдатели. Това е нашето предложение. То не цели да се отлагат изборите във времето. Това са минималните условия за рестартиране на един разумен политически процес и президентски избори. Междувременно трябва да се обърне внимание на нуждите на населението. Това не може да, тези нужди не могат да изчакат решението на политическата криза хуманитарна помощ трябва да влезе в страната безпрепятствено и да, да достигне до всички нуждаещи се. През последните две години Европейският съюз е дал повече от 67 милиона евро за хуманитарна помощ и помощ за развитие. Ние трябва да увеличим тази помощ. Контактната група изследва възможностите за създаване на международен механизъм за координация и предоставяне на хуманитарна помощ в Венецуела в сътрудничество с ООН и международните ни и местни партньори. Помощта трябва да бъде да, дадена независимо от политическия дневен ред. Тя трябва да бъде разпределена разпределена от независими експерти под егидата на ООН. Помощта никога не би, трябва да, не, не би трябвало да е политизирана, да служи единствено на хуманитарни цели. Контактната група работи в тези две насоки хуманитарна помощ и избори. Групата е изпрати техническа мисия в Венецуела през февруари за да обсъди с всички заинтересовани страни условията и гаранциите за избори и за предоставяне на хуманитарна помощ. Високопоставени политици участваха в разговорите. В края на март ще се състои, ще се състои заседание на министерско равнище. Един милион е венецуелски търговци имат или европейски паспорти, или роднини в Европейския съюз. Ние не сме равнодушни към венецуелския народ. Народът във Венецуела иска промяна. В същото време смятаме, че е, промяната не може да дойде отвън. Едно устойчиво решение може да дойде от венецуелския народ. Ние обаче сме готови да направим всичко, което е по силите ни, за да подкрепим венецуелския народ при взимането на това решение. Благодаря. Сега продължаваме с ораторите от политическите групи от името на НП Гонзалес Понс. Уважаеми колеги, ако на нас ни спрат тока за един час и представете какво ще стане, хората в интензивните отделения няма вече да има достъп до грижи. За 15 часа ще има още по-голяма криза. За един ден ще се развали вратата в хладилника. След това ще загинат бебетата в ковьозите. След това ще загубим достъп до питейна вода и след петия ден ще загинат тези, които са на диализа. Това е огромна катастрофа и точно това става в Венецуела над 100 часа без електричество. Венесуелския народ е изправен пред глада, липсата на лекарства, да не говорим за въоръжените групи, които кръстосват страната, след като вече националната валута е в пълна криза. Мадуро означава смърт за Венесуела. Той не може да разреши проблемите, създадени от самия него. Европейският съюз трябва да настоява за освобождаването на всички политически затворници, като се започне от Луис Карлос Диас, който е просто един испанец, решил да изпълни дълга си като журналист. Също така не може синовете на венесуелски генерали да празнуват в Мадрид, докато населението страда. Трябва да има черен списък, трябва да се подкрепи мярката предлагана от Гуайдо и Народното събрание на Венесуела. Ние можем, разбира се, да останем и безучастни, но какво прави тази прословута група за контакти? Всъщност, глада на Венесуела трябва да ни притеснява толкова много, колкото и нашия глад. Има и 2 милиона европейци, които страдат там на място заедно с венесуелския народ. Благодаря, колега. От името на социалистите и демократите колегата Хаурегия Тондо. Благодаря, господин председател. Аз вече просто нямам думи, с които да заклеймя Мадуро но мисля, че трябва да сме много сериозни в прогнозите си и тези прогнози са наистина драматични, не само защото няма електричество. Аз наистина смятам, уважаеми колеги, че вече има голяма опасност от вътрешен конфликт в Венесуела. Всъщност това може да доведе до сгромолясване на управлението без никакво решение. Ето защо Уважаеми колеги, мисля, че Европейският съюз трябва да търси наистина демократичен изход, изход чрез преговори, като единствените, които сега могат да говорят и с правителството, и с опозицията, това са представителите на Европейския съюз. Трябва да се работи и с Боливия, и съседните страни. Няма друг път за да се намери решение, което е демократично и мирно. Благодаря ви. Благодаря, колега господин Танок. Микрофон за оратора, моля. Господин председател, отново пореден удар бе нанесен на народа на Венецуела. Вече толкова из пострадал и изгубил духа си. Трудно е да си дадем сметка и да установим какво се случва там. Дали е било саботаж от страна на щатите или просто недостатъчно инвестиции, корупция и лошо управление при предходните режими, които сега продължават и при Мадуро. Опитът да се разреши проблема само го влуши и сега е засегната цялата национална електрическа мрежа. Не можем да подценяваме колко тежък е проблема. Болници и други ключови инфраструктури не могат да функционират. Призовавам всички страни членки да при признаят временния президент на Венецуела, за да може до някъде да се облегчи положението. Господин Нарт. Благодаря, господин председател. Венесуела преживява огромна криза с правата на човека. Липсват лекарства, храна, вилне, насилие, политически репресии. Над 3 милиона бяха принудени да напуснат страната си. Стратегията на Мадуро е да всява страх, да наказва. Неговото правителство всъщност е насочено именно срещу хората, които казват, че защитава. Всъщност то ги убива и не го казвам аз. А това са заключенията от политическата мисия от 20 февруари. Същевременно минималната заплата в Венецуела е 6 долара на месец. В Венесуела живеят 670-те най-корумпирани. Това е типично за страни като Сомалия. Да се говори за правосъдие в Венесуела, освен това, е пълна шега и съдиите много добре го знаят – това е залегнало и в международните доклади. В Венецуела царства терора, насилието. Легитимно избраното Народно събрание е дублирано от Конституционната асамблея, което е противозаконно. Страната вече пет дни няма ток. Хората черпят вода от клоаката – около Каракас. Мисля, че хората са готови за революция, защото те имат нужда от електричество, от храна, от лекарства. Не става дума за нищо друго. Аз настоявам да проявим пълна солидарност и със сигурност да наложим всички възможни санкции срещу класата на Мадуро. Благодаря колегата Козо Пермуй. Благодаря, господин председател. Не за първи път го казвам, когато обсъждаме Венесуела. Всъщност Европейският парламент използва хуманитарния претекст, за да се отвори пътя към военна намеса и също така промяна на правителството. Вижте Сирия, вижте Либия, какво стана там, като се защитаваха човешките права. Защо? Заради газа и петрола. Същевременно, какво се случи след пълната разруха на либийската държава или подкрепата на терористите в Сирия? В Венесуела виждаме същите лъжи, използва се улицата, за да се смени правителството, използва се претекста на хуманитарната криза и спирането на електричеството. Две седмици а, виждаме как последователите на Гуайдо палят камионите с хуманитарна помощ. Всичко това са лъжи, а, за да се прикрие истината. Разбира се, бедните не бяха никак щастливи, когато ги управляваха вашите хора. Да не говорим за 120 социални лидера, които само в рамките на 3 месеца бяха убити в Колумбия. Моля ви се, ръцете долу от Венесуела. Благодаря, колегата Пападакис. Колеги, Нека да е, изслушаме сега колегата Пападакис. Само е, народа на Венецуела може да реши какво да бъде бъдещето му. Империалистическите посегателства посредством въоръжени групировки или всякакви други начини, по които се възползват щатите и други страни в Латинска Америка да отхвърлят от власт законно избран президент и да сложат на негова страна марионетка, са само опити да се използва е, горивото, което може да бъде получено от тази страна сега застават срещу законно правителство под, е, с из, оправданието, че е, спасяват хуманитарна ситуация. Сега господин Панцери за една минута. Е, Благодаря, господин председател. След приятата преди няколко седмици резолюция, си задавах въпроса каква трябва да е ролята на Европейския парламент, за да се реши проблема в Венецуела. Първо, според мен, трябва да изчистиме този дебат от всяка пропаганда – Много е важно да се намери демократичен изход от кризата. Да си даваме сметка, че решенията могат да бъдат единствено мирни и демократични. Не може да има друго, защото то само ще причини, причини страдания на населението. Това е, е възможността Европейския парламент да е, поеме своята роля. Всичко друго ще е влушаване на ситуацията. И за това трябва да се водим от политическа мъдрост. Благодаря ви, господин председател. Знаете ли защо Венесуела тъне е в мрак? Защото престъпниците имат нужда от него за своите престъпления. Този чевиски режим е корумпиран, той е некомпетентен, няма храна, няма лекарства. Режима на Мадуро всъщност отговаря за всяко бебе, всеки болен, който умира в болницата заради прекъсването на тока. Ще спомена и журналиста Луис Карлос Диас, който е испански гражданин, европейски гражданин, но сега е в затвора. Режима всъщност иска да убива без да пусне и един куршум по този начин. И какво прави нашата международна група за контакти? Тя е смешна, само се губи доверието в Европейския съюз. но хората не могат да си купят храна, няма вода. Но Венецуела има временен президент, който си има своята пътна карта и ние трябва да го подкрепим. Това трябва да е плана на Европа. Хуан Гуайдо трябва да е единствената ни точка за контакт. И то единственото, което госпожа Могерини трябва да направи е да му се обади и да пита какво може да направи Европейския съюз за венесуелците. Благодаря. Благодаря за една минута колегата Гомеш. Дъкът пиен, também o се à água благодаря. Morrem Народа в тази страна има нужда от храна. Е, болните в болниците умират. Венецуела е на ръба на пропаста. Президента трябва да бъде е, отхвърлен, трябва да има свободни избори. Но е, това не може да стане заради корупцията заради трафикантите на дрога. Мадуро трябва да бъде изправен пред, закон... пред съда. Експлоатация, корупция. Това доведе Венецуела до ръба на пропаста. Не може да, да се продължава да се поддържа Мадуро и да се поддържат и страданията на този народ. Госпожа Шаранзова за минута и половина. Благодаря ви. Венесуела е на ръба на с громолясването. Електричеството беше прекъснато през последните няколко дни и това само доказва, че Мадуро не е лидерът, от който има нужда страната. Той е един тиранин. Това е още един пример за страданията на венесуелците заради един режим, който нито ги представлява, нито ги уважава. Прекъсването на електричеството е още едно доказателство, че Европейският съюз не може просто да седи и да чака. Ние трябва да настояваме за избори и за мирно решение. Европейският съюз има два варианта или активно да подкрепи едно законно демократично и мирно решение, така както се предлага от Хуан Гуайдо, или да стане безучастен свидетел на още убийства, още страдания, още насилие, докато Венесуела напърво се провали като държава. Наш е изборът. Ние трябва да зачитаме демокрацията във Венесуела. Това трябва да е основната ни цел – което означава да признаем Гуайдо като временен президент. Надявам се скоро да можем да посрещнем президента Гуайдо и тук в нашия парламент. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Има много дълъг списък с спонтанни изказвания. Ще се опитам да отговоря на желанията на всички, макар че леко изоставаме. Това обаче означава всички да се придържат стриктно към едната минута. Синя карта ли имате? Вие сте на списъка, така или иначе. Anyway, colleagues, so uh, we'll start the... И тъй, колеги, е, започваме с вас. Сеньор президент, ситуацията на Венесуела е ситуация. Благодаря. В Венецуела ситуацията наистина е обострена. Съвсем ясно става. Когато погледнем как народа гладува, няма медицински грижи. Болниците са безсилни, те затварят. Днес Венецуела е диктатура – И проблемът, основният проблем е човешки проблем. Това е хуманитарна криза. Много гласове предупреждават какво може да се случи. Но трябва да кажа и друго. Дълго време ни струва да кажем, че Мадуро е диктатор и деспот. Много дълго време чакахме време, през което той упражняваше геноцид над своя собствен народ. senhor presidente a minha luta pela liberdade e pela democracia na venezuela não é de agora como acontece com alguns colegas recém chegados. Демокрацията в Венецуела. Няма я. Супермаркетите са празни. Там, където има нещо за храна, то се ограбва. Няма медицински грижи. Това е, това е ситуация, която се дължи, както се казва, на економическите санкции на САЩ. Венецуелците са отчаяни. Сега, когато говорим за липсващото електричество, трябва да кажем, че това е всъщност начин на управляващите да прикрият своите престъпления. To dramat dzieci, Положението в Венецуела очевидно е драматично. Майки, деца, възрастни хора, цели семейства страдат. И това, което се казва тук в залата, далеч не винаги е реалистично и не отразява случващото се там. Нашата намеса ще е много ограничена по въздействие – най-важно е да мобилизираме международното мнение и да е, подготвим хуманитарна помощ. Венецуела де-факто е, страда от подобни трудности от 1948 година и каквото и да говорим днес, няма да им помогнем, ако не упражняваме е, непрестанен контрол над случващото се там и не изпратим хуманитарна помощ, господин Франка Санчес. Е, виждаме, че правителството в Венецуела се държи само благодарение на войската и огромното страдание на населението. Въпросът, господин председател, е колко страдание трябва да поемат хората? Какъв е този експеримент? Кога ще свърши този експеримент на социализма? Страната е в хаос, господин председател. Но репресиите не спират. От тях страдат журналистите, вече колегите ги споменаха. Освен това, видяхме и какво стана с Айра Европа, авиокомпанията, какво стана по границите с Бразилия и Колумбия. Господин комисар, не може Европа да остане безучастна, след като там редовно се потъпкват човешките права. Господин комисар, трябва наистина да се приложат дипломатически санкции. Аз не съм чул някой да протестира. Прекъснате оратора. Госпожа Хименес. добре. Благодаря наистина. Ирония на съдбата е една от най-богатите страни на планетата. Вече 5 години няма ток и претърпява една от най-страшните си кризи, като това не е някакъв заговор на капиталистите, а резултат от чевиския социализъм. Докато в Венецуела гражданите, както казаха, и колегите са принудени да пият замърсена вода и да умират в болниците, мога да ви кажа, че от 2013 година насам електрификацията на Венецуела е военизирана, а Куба същевременно е като вампир. Тя непрекъснато и варели с петрол всеки ден. Същевременно ние трябва да подкрепим Гуайдо, защото виждаме, той е прав, че трябва да се спре износа на петрол към Куба. Благодаря колегата Бил Бао. Благодаря господин председател, господин комисар глада, липсата на лекарства, корупцията, от всичко това страдат венецуелците. Затова и Мадуро изгуби изборите и си направи собствено народно събрание, за да си присвои пак властта. Сега тези спирания на тока всъщност граничат с абсолютна безчовечност. Вече се говори дори, че това може да се разглежда като престъпление срещу човечеството. Струва си да отидете на границата и да чуете жертвите на Мадуро. Същевременно виждаме, мъже и жени са осъдени на глад. А те искат просто да живеят в страна, която е мирна и свободна. Групата за контакти трябва да заяви и ясна европейска позиция, да настоява за лидери, в които има доверие. Аз съм за такива опити. Благодаря колегата Миранда. Благодаря, господин председател. Да, има спиране на тока, но спиране и на информацията. Господин комисар, вие видяхте ли статията в Нью Йорк Таймс? защото в тази статия, въпреки политиката на американското правителство, се разгромяват много от фалшивите новини. Разбира се, на мнозина от колегите тук не им е толкова интересен венецуелския народ. Също така за тях не е толкова важна и групата за контакти от Монтевидео. Не са важни тези, които наистина търсят диалог и решение. Не, за тях е важно да се говори за петрола, за бизнеса по-старому, за пари, пари и пак пари. Това трябва да ни притеснява, защото виждаме, че тук има представители на крайната десница. Това трябва да ни притеснява. Благодаря. Sí. Gracias, Благодаря, господин председател, господин комисар, за четири неща ще помоля. Първо, стига вече сме говорили за Венецуела. Както каза и господин комисар, венецуелците и венецуелките трябва да решат своето бъдеще. На второ място, ако наистина ви интересува демокрацията и правата на човека, то заклеймете престъпните действия на САЩ – довели и до спирането на тока. На трето място, ако ви интересува венецуелския народ, покажете, че той е важен за вас, а не петрола. И на четвърто място, използвайте времето си по-добре, така че да се сложи край на бедността на работническата класа, а не да забогатяват мултинационалните компании. Колегата Лопес señor presidente debates sobre venezuela. Благодаря. Никога всъщност не се вижда достатъчно ясно какво обсъждаме ние тук в парламента. Какво всъщност се призовава тук? Да бъде отхвърлен един президент искаме да бъдат подкрепени е, реакционни сили. Всичко, цялото положение там е катастрофално. Всичко пропада. В хартата на Обединените нации се предвижда примерът за не, е, принципът за ненамеса. Венецуела... Народа на Венецуела е твърд. Той не иска да се откаже от независимостта си, не иска друг да го управлява. Absolute... Положението в Венецуела е абсолютно трагично. то до там се стигна от социализма. Социализмът винаги води до катастрофи, а пък абсолютният социализъм води до абсолютна катастрофа. Кризата се развихря и единственото, което може да се случи и за да я влуши е да говориме доброжелателно и нищо да не правим. Затова трябва да сме много внимателни, да внимаваме как е, ще разговаряме и как ще помагаме на венецуелския народ. Господин комисар, сега е време вие да дадете своя отговор. Заповядайте. This has been a very useful and meaningful exchange. Много е, полезен, много смислен е, обмен на мнение. Благодаря за изказванията. Политиката на Европейския съюз към Венецуела ще включва и елемента на натиск, и елемента на разговори през политически канали, за да търсиме мирно решение. Ще работим с страни от региона и други е, международни участници в този процес. Ще се включваме в контактни групи за да можем да постигнем едно договорено мирно решение. Разбира се, гражданите на Венецуела и в страната и извън нея са наша основна грижа. Ние ще продължим с работата си по посрещане на техните нужди. Нека отново да кажа колко високо оценявам ролята на парламента за това, че поставя тази тема на дневния ред. Благодаря. Разбирам, че е имало колега, който е искал да се изкаже по е, процедурата за спонтанни изказвания, но е, е дал сигнал, когато вече е бил приключен изготвянето на списъка. Много съжалявам, но нищо не можем да направим по въпрос. Коментари извън микрофона. Ако обичате, ще ви направя отстъпка. Имате една минута. Искате ли да се възползвате от нея? Нямаме много време. Извинявам се отново. Когато приключи процедурата за спонтанни изказвания, заявките за изказване се подават до момента, в който започнат всички изказвания. Извинявам се, това е правилото. Давам ви сега една минута. I'm sure you can speak even without the paper. From here. Eh, Знам, че Венецуела живя на тъмно. Хуманитарната криза е безпредседентна и тази тъмнина не е само метафора. Това е реалност. Умират децата в болниците без ток, без вода. Вече видяхме каква беше реакцията на Мадуро и на границата. Камионите с лекарствата за болните бяха отпращани. Храната за гладните беше отпращана. Мадуро се смее на нашата група за контакти, на този диалог, който вече продължава години наред. Мисля, че е необходимо Европейския съюз да разговаря с Гуайдо, да се определи дата за избори, да се знае какви са намеренията му, защото Мадуро никога няма да свика свободни избори. Трябва да подкрепим венецуелския народ. Благодаря, колеги. Правилото за всички едно и също по една минута са изказванията, защото ние без друго изоставаме. Приключихме с този дебат. Гласуването е предвидено за следващото заседание в Страсбург. Сега преминаваме към доклада на госпожа Фотига. Последващи мерки, предприяти от СВД през двете години след приемането доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ТЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни. Заповядайте, госпожо Футига. Благодаря, колеги. За мен е привилегия да представя препоръките към съвета и е, заместник председателя на комисията и върховния представител на съвета. Те са прияти две години след важния доклад на Европейския парламент за стратегическата комуникация за противодействие на пропагандата, идваща от трети страни. Аз съм докладчик от Европейския парламент и по другия доклад по темата. Първият доклад, който бе прият през ноември 2016 бе разделен на две части. Там се упоменаваха основните участници в е, тези е, опити да се насочи враждебна пропаганда срещу Европейския съюз. Става дума за е, държава, примерно Русия и не само държави, а, като организации, като например Ислямска държава. Сега решихме да структурираме доклада и препоръките по различен начин. Това бе е, вследствие на препоръките на представителите на политическите партии. Разделихме го на настояща картина 2018 година и също така включихме темата хибридни война. Също така слагаме акцент върху необходимостта да се преодолее цензурата, като се стремим все пак да не допускаме дезинформация и е, погрешна информация, насочена срещу Европейския съюз. Подчертаваме колко важно е да има качествена журналистика, да се е, отстоява свободата на словото и свободата на медиите. Също така коментираме възможността да има евентуално законодателна дейност, както на ниво Европейски съюз, така и на международно ниво. Евентуално също за необходимостта да се въведат хуманитарни е,